Добър ден, колеги. Имаме доста доклади и резолюции за гласуване. Първо, писмена декларация с номер 71 от 2010 година, внесена от Бесе, Дейвис, Пети Кайнен и Октавия Сърбо по отношение на засилване на мерките срещу улова на акули. Имаме подписи от членове на парламента за това под силата на член 123 от правилника за дейността. Тя ще бъде изпратена на съответните адресати номер 62 2010, внесена от Семижин Белет, Ханибол, Кели, Такола по отношение на повече подкрепа от страна на общността за спорт по силата на член 123 от правилник за дейността отново ще бъде изпратена на адресатите, като ще се включат и имената в протокола. Господин Кели, 30 секунди. От името на Иво Белет, Хано Такола, Амери Ханибол и Йоанна Синишин искам да благодаря на всички членове за това, че подписаха тази декларация. Почти 50% от тези, които подписах, са жени. Благодаря ви за това. Благодаря на Йоанна Сенишин за нейната работа. Тя може да иска да каже няколко думи. Благодаря на всички. Весела коледа. Желая ви много забавление и да спортувате. Благодаря. Преминаваме към Писмена декларация 61-2010, внесена от Брита Томсен, Лин, Фигередо, Дели и Протасевич. Карима Дели искаше да каже нещо. Става въпрос за стратегията за бездомните хора. Имаме мнозинство от подписи, отново по силата на член 123 тя ще бъде препратена на адресатите. Карима Дели. Шер Госпожо председател, уважаеми колеги, не известно вълнение от името на колегите вносители на декларацията. Аз отправям сърдечните си благодарности на всички вас, които подкрепихте декларацията 61-2010. Когато днес Европейската комисия представя магистралната си инициатива Европейска платформа за преодоляване на социалното отхвърляне, това наше изявление, тази наша декларация е категорично послание в подкреп. Дошло е време, разбира се, добрите думи да се превърнат в дела, в конкретни предложения и мерки. Нека проявим бдителност от сега до 2015 година. Никой да не е вече на улицата. Благодаря ви и весели празници! Grazie. L'onorevole Bessé ha chiesto la parola, prego. Господин Бесе има думата. От името на тримата колеги, госпожи Пиетикенен, и е, е, Шарбо, както и господин Дейвис. Аз е, сърдечно е, е, благодаря на 410 депутати, подписали писмената декларация, която ние внасяме, настоявайки за засилване на нормативната уредба за защита на акулите. Това е един вид е, крайно застрашен е, и е, е подложен на истинско клане в морето с отрязване на перките и след това изхвърляне на труповете в морето, след това обезобразяване. Благодаря ви, че ни помогнахте да отправим такъв категоричен призив към Европейската комисия за по- строго регламентиране опазването на този вид. Благодаря. Сега пристъпваме